председател. В Газа има мирна демонстрация на една флотилия, която и подкрепям, призвам да подкрепим, за да знаят хората в Газа, че не са забравени от международната общност и да знаят, че ние си се дистанцираме срещу новите заплахи от страна на Израел и действията, при които загинаха множество хора. За това ви призовавам да се присъедините към подкрепата за акцията в този нещастен район на света. Председателят, благодаря ви. Нека ви уведомя, че на 15 юни бе сформирана нова политическа група Европа на нациите и свободите. Латинско съкръщение ЕНФ. Тази група се състои от 36 членове. Декларацията за нейното създаване е била представена в надлежна форма.